Um, Здравейте, колеги! Ние съобщихме, че ще започнем в 9.15 тази сутрин, но все пак благодаря на всички колеги, които дойдоха на време. Докладчикът за първата точка е тук от известно време, така че можем да започнем. Електронно гласуване предстои в 11.45, съобщавам, напомням, за това подгответе си картите.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 Вторият трилог се проведе на 19 октомври и Силви, давам ти думата, за да ни информираш. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата, за да затопля атмосферата в тази зала, която все още е малко хладна тази сутрин. И така, както споменахте, проведе се на срещата на триалога и с удоволствие ще разкажа какво се случи. Той позволи да се задълбочи дебата върху темите и спорните елементи на едните и на другите, но също така и да се задълбочи разговора по по-трудните теми между парламента и съвета. Четири основни теми, които още веднъж ще повторя и които а, знаете. А, на първо място хармонизацията между Европейския списък и националните списъци. Припомням, че в позицията на нашата комисия заличихме термина на а, национални списъци, за да има само един европейски а, списък съветът не е съгласен и тяхната идея е да има съвместно съществуване на националните европейския списък. Също така искам да кажа, че парламента прие доста силна, но и прагматична позиция, заличавайки термина, понятието национални списъци, искахме да наблегнем на хармонизацията на а, списъците от три а, години. Върви този процес. Не става въпрос за нещо, което искаме да се случи от днес за утре. И тези национални списъци бяха обект на много а, прецизни предложения за този преход. И така това, което обяснихме на а, съвета, който настоява за съвместно същото на двата а, списъка. Та обяснихме, че става въпрос за известна степен на хаос, която се а, по получава по този начин, тъй като не се сближават а, тези списъци. А пък това е в крайна сметка а, целта на регламента и рискът съществува, че новите, а, че могат да се про появят и нови национални списъци и защо съвсем се размиват целите. И така, позицията на съвета или това, което те се опитват да направят е да отложат тази тема колкото може повече, да се обсъжда само регламента като текст и честно казвам това е малко неприятно, защото по този начин продължаваме да обсъждаме все този въпрос но доста отдалече идваме като а, а, позиции. На второ място темата за методологията. Имаше е, известен и то доста сериозен напредък в това отношение. Съвета прие да се включат НПО като източник на информация, тъй като те имат и важна роля и в всички институции, свързани с обежищата. Имаше известна дискусия за конкретната роля на неправителствените организации и продължаваме тази тема да я обсъждаме без да създаваме много сериозно напрежение, но все пак и, и някаква невероятно тежка отговорност за НПО, но все пак да съпътстват целият процес. Третата а, точка е много основополагаща и там е малко по-слажна дискусията, защото предложенията на съвета са малко козметични и всъщност реално не искат да се обсъждат основните човешки права в контекста на тази тема на а, страни на происход, които са сигурни за Европейския съюз. И тук по тази трета тема за а, основните човешки права искам да съм а, ясна, че наистина ние приехме позиция от страна на нашата комисия, но не искаме тази идея да се третира идеята за сигурни страни на происход, да остане един абстрактен страничен елемент, който няма връзка с спазването на основните човешки права и други подобни теми. Също така видяхме, че предложенията на комисията, новите предложения на комисията, които се обсъждат, там се прилага това понятие, за сигурни страни на происход и то става задължително. Така че понятието няма да остане абстрактно. Сложна е темата, свързана с основните човешки права. Много внимателно го следим и смятам, че дискусиите ще продължат по този въпрос, макар и трудни. И така, четвъртият основен момент е механизма за временно преустановяване. Там също има усилия, които се бяха положени и напредък, който беше регистриран. А, и, и така как може да се заличи една държава от този списък, какви са критериите, които а, отпадат и ще бъдат ползвани. Малко различни са пътищата, които искаме да поемем от страна на парламента и от страна на съвета за постигане тази цел. И така, след тези четири основни точки на подход в нашата дискусия, има две трудни теми. От тях, както споменах, идеята, която сме се опитали да отправим към съвета, посланието, което отправяме е, че имаме доста силна и отстояваме сериозно позицията си по тези теми. Искам и да благодаря на техническия екип, който е с нас, както и докладчиците в Сянка, които са много активни и много помагат в тази дискусия. Благодаря. Благодаря, Силви. Много обстойно ни разказа. Един въпрос. Мартина Андерсън единствено иска да зададе въпрос. Не става въпрос точно за въпрос. господин председател, аз съм един от докладчиците в Сянка и просто исках да похваля докладчицата за нейната наистина блестяща работа през последните няколко месеца. Това, което тя каза за загрежеността ни по отношение на махането на толкова важни елементи от документа искам да подкрепя. Много е важно фундаменталните права да бъдат част от критериите за търсещите обежище, няма гаранция, че те ще останат в една директива или регламент за обежищата в бъдеще, ако изобщо бъдат включени всъщност и искам да се съглася и да подкрепя казаното от докладчицата, че е изключително важно те да бъдат част от текста. Ще се противопоставим на каквито и да било отстъпления в това отношение и мисля, че и докладчицата и другите двама и другите докладчици в Сянка ще постъпят и по този начин. Особено тази седмица виждаме масовите арести в Турция 11 а, депутати. И знаете какви са последиците. Турция не може да бъде считана за сигурна страна на происход за бежанци, при положение, че там има опасност за самите граждани на държавата. Това е изключително важно. Не само заради това, разбира се, но е изключително важно фундаменталните, основните човешки права да бъдат в основата на това досие. Силви, ако нямаш други коментари, ти благодарим за подробния доклад. И така, колеги, благодаря ви и на вас. И преминаваме към точка 6 оценка на заплахите от организирана престъпност, ползваща се от интернет, доклад който ще ни представи Стивен Уилсън, ръководител на Европейския център за борба с киберпрестъпността в Европол. Доклад за 2016. Господин Уилсън тък му пое този пост и е сред нас днес, за да ни представи доклада. Прави кратка пауза, за да дойде той. Мисля, че има и презентация с PowerPoint слайдове. Добре дошъл му казвам и ако всички сме готови, да чуем презентацията. You could just check if, if there's a colleague free to work the, the slide presentation, if that's okay. It's a very large room. It takes... Голяма е залата ни и а, отнема време докато се напълни. Много са гъвкави нашите а, заместник-председатели на парламента. Могат дори да ви помогнат с PowerPoint презентацията. Малко да затъмним залата, може би, за да се вижда по-добре. Um, no, Sylvie, you don't need to switch the lights off. Vice presidential rules uh, don't extend to switching the lights. Председателят се шегува с госпожа Гиом, че не е нужда да помага с затъмняването на залата, тъй като и обяснява на госта, че тя е заместник председател на Европейския парламент. И така, господин Уилсън, Добре дошъл, заповядайте. Благодаря, дами и господа, здравейте. Благодаря и госпожо заместник председател за това, че помог... предложите да ми помогнете. За мен е удоволствие да съм сред вас. Днес аз по-рано тази година поех позицията на ръководител на Европейския център за борба с киберпрестъпността в Европол. А, както може би усещате от моя акцент, аз работих в Шотландия преди това и отговарях за а, киберпрестъпността. Основните а, отговорности в Европейския съюз, свързани с киберпрестъпността, най-долу виждате високотехнологичните престъпления, кредитни, е, престъпления с кредитни карти и най-важното сексуална експлоатация. В оперативната област имаме GCAT, една а, група от 12 киберексперти от държави членки и други държави, които се събират заедно, за да се справят с най-сериозните киберпрестъпления, а, случващи се не само в рамките на Европа, но и в а, света. 20 основни случая а, про, а, поехме мината година, 13 бяха преключени. Преди 5-6 години такива дни случаи, аз бих казал, че никога не биха били ам, преследвани заради тяхната сложност. Имаме а, възможност за подкрепа на държавите членки в а, документалното решение и съдебна експертиза. Много държавите членки нямат нужната експертиза в тези изключително сложни престъпления, затова ние можем да им помогнем. Също така се занимаваме и с превенция. За мен това е може би една от най-важните области, тъй като ако можем да предотвратим престъпленията, след това няма да се налага да ги разследваме. Стратегически анализ също е много важна част от нашата работа и също изграждането на капацитета и а, възможностите на нашите малки държави членки да се справят а, с а, тези престъпления. Това е много важно за нас. И накрая управлението работата с всички заинтересовани страни, нашите партньори в академичната общност и неправителствените организации. По-нататък, защо съм днес тук? Представянето на доклада Оценка на заплахите от организирана престъпност, ползваща се от интернет. Това е доклад, който изготвяме всяка година. В много области подготвяме стратегически документи на всеки 3-4 документи, но в киберпрестъпността толкова динамично се изменя пейзажа, че всяка година трябва да по подготвяме такъв а, доклад, защото заплахи, които сме разглеждали през изминалата година, вече са изчезнали и има а, напълно нови. А, този доклад влиза и директно в списъка на политика на Европейския съюз, тъй като се разработват основните заплахи и възможности и след това подготвяме ясни препоръки за държавите членки, които след това влизат в а, а, плановете за действие. Всяка година се разгре, разглеждат а, тези цели, за да могат да се адаптират според новите анализи. Нашите оперативни приоритети онлайн, а, сексуалната експлоатация онлайн на деца, а, кибератаките, а, измамите, платежните измами и също така изключително хоризонталното естество на киберпрестъпността. Сигурен съм, че всеки днес сред вас носи смартфон или таблет и други. Всъщност използваме потенциала на тези устройства, но това правят и престъпниците, за да се възползват от възможни печалби. Едно по едно ще разгледам нашите предизвикателства. Криптирането. За мен това е изключително а, полезно средство за обществото. Много от предприятията, които са били обект на атаки и кражби на данни през последните няколко години, не са имали добри нива на криптиране и ние разпространяваме а, нашето вярване, че е много важно криптирането сред тези предприятия и други агенции на Европейския съюз. Но какво се случва напоследък. При 3-4 години трябваше да имаме една добра представа как, как се ползва криптирането преди да го използваме. Но а, в момента това може да става автоматично заради разпространението на различните приложения и има много а, сериозни предизвикателства, които проистичат от това заради рутинното използване на криптиране от страна на престъпния сектор. За нас един важен аспект е да можем да се справим с всичко това, да обучим нашите офицери по-добре, е, да използват технология, за да помагат, но реалността е, че крип... Е, криптирането е толкова ефективно, че не винаги можем да го е, разбием така как а, физически, просто трябва да използваме други а, по-информирани методи. Една друга област, която е важна за нас е киберпрестъпността като услуга. Преди няколко години имахме такава ситуация, че а, високото ниво на а, информираност за технологиите а, беше задължително. А сега можем те да отидете в а, а, някакъв онлайн форум и просто да си закупите а, такава една атака като услуга. Това е една от важните причини, поради които а, виждаме и големи групи а, в Европа за киберпрестъпност. Има много разширяващ се диапазон от тактики в киберпрестъпността. Това не е свързано само с киберпрестъпността, но и с всички други аспекти на престъпността като цяло. Споменах и за тъмните пазари. Има различни начини да се скрият IP адреси и а, идентичността на хората, които са реално онлайн. Това се използва по отношение на разпространението на оръжие, наркотици и други забранени продукти. За мен най-важното, с което трябва да се борим е престъпленията срещу деца но виждаме тази тенденция и в другите области на престъпността. За мен също така е важно да видим как правоохранителните органи могат да хармонизират своите разследвания в Европейския съюз и изобщо глобално, защото проблемът с този пазар е, че като започне да разследваме, няма никаква представа къде се намира лицето и с, след много задълбочени проучвания и разследване можем да установим. Понякога е нужно а, да има а, действия под операции под прекритие и много често престъпниците са готови да преминат на а, друга бекъп версия или място, от което да работят. И накрая експлуатацията на, сексуалната експлуатация на деца онлайн това е една от основните а, нашата работа. Това са а, интернет а, сайтове или форуми, в които се склоняват деца да предоставят свои фотографии и след това а, да се предоставят и допълнителни фотографии, за съжаление, в Европейския съюз има много самоубийства на деца, които са били обект на такава престъпност и проблемът нараства. Разглеждаме различните платформи, peer-to-peer -peer или споделяне на файлове. Много голям е обемът от видео и фотографски материали и също така, за съжаление, виждаме и лайв стриминг на а, сексуална експлуатация с деца. Това се разпространено в Филипините. Там може да се гледа а, секс онлайн и а, се вижда как се закупуват такива услуги. Аз се надявам да мога се надявам това да бъде преодоляно докато се пенсионирам, но за съжаление днес може да се злоупотребява, сексуална злоупотреба с деца да се извършва от където е добила точка на света. Има много технически средства, които а, се а, използват. А, Миналата година, мога да дам пример, имахме една работна група за идентифициране на жертвите. 24 е, екс, 24 експерти дойдоха за две седмици при нас заедно. 25 деца идентифицирахме, които бяха обект на най-ужасяващото а, злоупотреба. А, работихме с а, японската полиция в Киото и разкрихме група педофили, които експлуатират 44 деца от доста години насам. Това е стойността на технологията за мен. Какво можем да направим с нея, за да защитаваме децата не само в Европейския съюз, а в а, света. И накрая а, престъпниците а, които се занимават а, с тези престъпления, педофилите. В момента виждаме как има а, форми, в които те а, обсъждат как могат да се скрият и ам, това са накратко основните предизвикателства, пред които сме изправени. И сега а, света на престъпността в интернет и в високите технологии какво да кажем за 2016 година. Всъщност тези феномени стават все по-разпространени през последните няколко години. Няма наука по отношение на нападенията, но ставаме свидетели на все повече целенасочени нападения. Има хора, които, например, са готови да свалят всички фалове, с които разполагате и да ги публикуват. По този начин може да пострадате сериозно. Има нападения срещу болници, срещу медицински заведения, болници, които, например, губят цялата информация, с която разполагат и съответно е, някой болен човек може да умре в тази болница поради липсата на информация. Е, това е заплаха, която става все по-разпространена и тя е сред нашите основни приоритети. Не всичко е черно, естествено. През последните няколко години работим в сътрудничество с холандската полиция за създаването на една платформа, свързана с откупите. Хора, които са засегнати от искания за откуп, могат да потърсят помощ Искам да ви дам пример колко е важна тази инициатива за обществеността. От юли месец насам имаме над 25 а, желания за участие е, под формата на сътрудничество за тази платформа. Това е едно от най- добрите сътрудничества, които можем да демонстрираме и е един от най-добрите примери за публично-частно партньорство. Нещо много актуално сега е киберпространството и тероризма. По-настоящем няма кой знае колко терористични нападения, които да са извършени чрез интернет, но мисля, че това е само въпрос на време. Ние работим с а, информация относно някои от терористичните групировки. Мислим, че е само въпрос на време те да използват интернет за мащабно терористично а, нападение. Знаете, че оръжията, използвани в неодавнашни нападения в Европейския съюз, бяха търгувани по интернет. Това е само един пример за заплаха има много различни форми на използване на криптиране от страна на терористи много често има информация под формата на наръчници в интернет за това как да криптират онова, което желаят да криптират терористите. Социалните медии са важни в това отношение. Ние трябва да разгледаме всички канали, по които се изпраща информация, за да се справим с проблема. Неотдавнашен пример за това как тече обмена на информация онлайн. Съществуват така наречените DDoS нападения. За какво става дума? Това са нападения, които се извършват чрез зловреден софтуер. Засяга се конкретна веб страница, блокира се трафика от и към съответната интернет страница – по-настоящем има огромен брой с устройства, които са свързани с интернет, не само мобилни и стационарни компютри, а даже камери за вътрешно наблюдение и така нататък. До 2020 година очакваме около 30 милиарда устройства в целия свят да са свързани с интернет. Много често не можем да говорим за кой знае каква сигурност. Само преди 4 седмици в САЩ имаше терористично нападение на източния бряг срещу информационните системи на много дружества на Иберийския полуостров също неодавна станахме свидетели на нещо подобно. За мен това представлява проблем за Европейския съюз. Ние трябва да говорим за това как да работим ежедневно, така, щото да защитим по-добре своите системи. И тук не става дума само за киберпрестъпността. Много от нашите усилия трябва да бъдат целенасочени. Заплахите, заплахите, за които говорим, няма да изчезнат и ние съответно трябва да предвидим тактики за тяхното отстраняване. Една единна стратегия за цифровия единен пазар е приоритет. Очаква се да имаме 415 милиарда инжекция за европейската економика, ако започнем да се справяме по-добре с заплахите. Онова, което правим онлайн, би трябвало да е защитено и по този начин ползите от интернет ще станат още по-големи. Ние работим с много различни организации, за да видим как да подобрим сигурността на онлайн пространството. Така наречената общност СЕРТ и общността СИРТ отговарят за защитата, а правоприлагащите органи отговарят естествено за разследването на, на престъпленията. Би трябвало да създадем а, някаква идея, някакво определение за това какво точно е киберпрестъплението. По този начин бихме били улеснени. В заключение, действията, които трябва да извършим през 2016 и 2017 година. На първо място изграждането на капацитет. В Европейския съюз сме толкова силни, колкото е силна най-слабата брънка от а, веригата. Трябва да намерим общи знаменатели на приемливо ниво, за да можем да преследваме киберпрестъпниците. Превенцията е изключително важна. Ако можем да откриваме предварително престъпленията, добре, но тук има много предизвикателства. Знаете, че поколението, което израства в момента, едва ли не провежда живота си в интернет. Аз е, мисля, че киберезика е езика на 21 век. И ако искаме нашите деца да просперират, трябва да имаме образователни програми. За тях трябва да има образователни програми, обаче и за полицейските власти, за дружествата. Тук можем да сътрудничим. По отношение на партньорството обаче, правоприлагащите органи не могат да се справят сами. Следва да си сътрудничим с научните среди, с дружествата, с образователните институции. На следващо място трябва да има разследване, да разследваме какво се е случило, какви са последиците, да намерим главата на престъпността, ако мога така да се изразя. Трансграничният характер на киберпрестъпността е, представлява сам по себе си голямо предизвикателство. И накрая законодателството. Мисля, че има възможности за действие в Европейския съюз. Те трябва да бъдат проучени. Времената се променят много бързо, тактиките се променят и ето защо ние трябва да видим къде в Европейския съюз можем да намерим възможност за законодателно сътрудничество. И накрая Нещо, което бих нарекал киберпъзълът. Това е един пъзъл под формата на мозайка. Правоприлагащите органи във всяка една европейска държава имат само един или два, едно или две малки парчета от мозайката. Същото въжи и за научните среди. За да имаме обаче успех, трябва да съберем мозайката и да има споделяне на информация. Тази информация трябва да се препраща към съответните заинтересовани страни, към организациите, които биха могли да управляват процеса. Никога няма да можем да осъзнаем пълната картина на киберпрестъпността, ако не си сътрудничам. Много хора вече се борят срещу киберпрестъпността, но е, сътрудничество не е на най-доброто ниво. И накрая, в заключение, не ми се иска да оставате с впечатлението, че всичко е черно тук. Има голям потенциал в онова, което правим. Вие, например, сте хора, които са в прожекторите постоянно. Може да бъдете засегнати много лесно. Същото въжи и за вашите семейства. Ако обърнете внимание на нашия Twitter адрес ec3europol, е, там ще намерите ценна информация за всички вас и за вашите семейства. И по този начин всички вие в интернет ще може да бъдете много по-добре защитени. Благодаря за това, че ме изслушахте. Благодаря, каза председателя. Има колеги, които искат да зададат въпроси и да отправят, е, да направят коментари. Започваме с господин Боне. Благодаря за тази презентация. Изключително подробна беше тя. Представихте картината на проблема. Ценя високо работата на ЕЦ3. Много се радвам, че тя съществува. Имам няколко въпроса. Какви мерки предприемат Европол и ЕЦ3 за да има по-добра превенция? Превенцията е ключова, както чухме. Как да подобрим своите резултати в това отношение. На второ място споменахте партньорството като ключов инструмент. Как да ангажираме всички партньори, за да има превенция на киберпрестъпността? Как да накараме всички да осъзнаят, че има проблем? Как да направим така, че да има оценка на риска на всички нива, на ниво отделна личност, дружество, общество. Как да засилим сътрудничеството между правоприлагащите органи и частния сектор? На трето място говорихте за одобрението за използване на криптирането. Как да одобрим обаче инструментариума за декриптиране? Каква рамка трябва да въведем, за да стане този процес по-ефективен? На четвърто място така наречената тъмна мрежа или Darknet. Как е, да направим така, че да има по-добра хармонизация на всички инструменти за справяне с тази тъмна мрежа. Аз мисля, че усещаме на гърба си липсата на хармонизация е, и е, липсата на общо използване на съществуващия инструментар. И на пето място споменахте възможността за справяне с терористите, които биха извършили терористично нападение по интернет. Докъде сте стигнали? И накрая интернет на нещата. Вие говорихте за връзката между ДДОС и интернета на нещата. Мисля, че нашите комисии следва да се вземат с тази връзка, с този проблем. В комисията ИТРЕ, например, говорим за интернет на нещата, за роботиката. Мисля, че точно в тази връзка, посланията във връзка с DDoS и IoT трябва да бъдат изпратени на всички, да бъдат предадени, вношени на всички. Мисля, че ако създадем решения, които да се устойчи от самото начало, ще бъдем много успешни. Благодаря, господин Бон и госпожа Зипел. Благодаря, господин председател. Още преди няколко месеца щях да кажа, ако бяхме чули днешната презентация тогава, че е добре да разберем малко повече за това какво е киберпрестъпността. Сега обаче знаем, че престъпления, извършени в миналото, са били подготвени по интернет – вече няма нужда да отидеш в една банка и да я ограбиш, да разбиеш сейфа. Можеш да ограбиш хиляди клиенти на една банка, като си седиш в собствената стая. Така че нещата се променят много. Затова искам да попитам следното. Можем ли да се справим с предизвикателствата само чрез работата на полицията. Мисля, че това няма да стане. Господин Бони говори за роботи. Не знам дали някой ще може да открадне е, няколко или много роботи, но какво ще стане, ако някой успее да се намеси е, в начина им на действие? да, да хакне тези роботи и след това да извива ръцете на притежателите. Казахте за болниците, за, за кражбата на данни от болниците, говорихме за банките, говорихме за нападения срещу инфраструктура. Вие дадохте няколко примера. Искам да попитам дали нивото на защита е достатъчно добро? Дали се е отделяло до сега достатъчно внимание на сигурността на данните? Много дружества, юридически лица могат да не разполагат с необходимата защита и да станат много уязвими за престъпници. По отношение на сексуалната експлоатация срещу деца – По-настоящем, а и не само по-настоящем, знаете, че родителите винаги обучават децата си тогава, когато те за първи път отиват в училище. Сега обучението е малко по-различно. Как да се действа в интернет? Има обаче родители, които не са толкова запознати с интернет. Те чисто и просто не могат да обучат своите деца. Децата са по-уязвими, защото няма с кого да разговарят за заплахите в интернет. Ето защо превенцията е много важна. Същото въжи и за медийните умения. Вие правите ли нещо в това отношение? Разговаряте ли с доставчиците на медийни услуги, а, с а, други заинтересовани страни, с училищата? за да може да бъдат научени децата да гледат критично на това, което им се предлага в интернет. По отношение на криптирането, това е малко по-различен въпрос. Ако банките и другите големи дружества използват криптиране, то добре, надявам се, че го правят. Може обаче и някои граждани да искат да използват криптиране не защото са престъпници, а просто защото искат да защитят е, своето лично пространство и личната си неприкосновеност. Много лична информация се използва с корисни цели. Затова искам да попитам е, вие и вашите партньори готови готови ли са да работят за едно по-добро криптиране, за увеличаване на сигурността на криптирането е, и готови ли сте да проследявате престъпността и да е, спирате престъпниците? Благодаря, госпожа Киничи. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашия гост за тази толкова подробна презентация. Тази тема ни вълнува не само като евродепутати, но и като граждани и родители. Вече беше изтъкнато, че киберпрестъпността е новия фронт на организираната престъпност. Този вид престъпност е трансгранична и ако искаме да се справим с нея, трябва да има сътрудничество на всички нива и най-вече между различните държави. Много беше казано вече от колегите. Аз искам да поговоря за превенцията. Вие самия и Биргит Сипел справо говорихте за защитата на непълнолетните. Хора, които са особено уязвими, много престъпления срещу тях могат да бъдат извършени чрез интернет. Говори се за сексуално насилие, но на лице и кибертурмоза. Знаете, че има млади хора, които се самоубиват вследствие на такъв кибертурмоз. Новите медии са една много плодотворна е, почва една благоприятна среда. Е, мисля, че трябва да научим хората как да използват социалните медии както трябва. Биргит е права. Може би родителите и училищата не са достатъчно подготвени. Те трябва да бъдат по-добре информирани е, за, за рисковете и съответно да разпространяват тази информация. Знаете, че технологиите се развиват много бързо. Говорите за свят, който ни изправя пред нови рискове всеки ден. Университетите могат ли да ни помогнат? Можем ли да помислим за справяне с трансграничната киберпрестъпност чрез други инструменти? инструменти, които вече съществуват. Дейността на подаващите сигнали за нередности, например. Тази идея приложима ли? Е? Европол разполага със своя собствен инструментариум с цел превенция. Може ли той да бъде използван? Какво ние можем да направим в Европейския парламент, за да се справим, да се справяме по-добре с организираната престъпност по интернет? Благодаря. И накрая госпожа Гийом. <clears throat> Euh, благодаря. Благодаря за направеното изложение. В нашия доклад се съдържат няколко препоръки. до сътрудничеството за предотвратяване на е, електронната престъпност, особено що се отнася до законодателството в неговата цялост. И като огледаме различните фактори, различните елементи от ландшафта, тъмната мрежа, участието на, на, на агенти под прикритие, посегателства върху е, е, съществено важна инфраструктура, така нататък. Е, е, винаги възниква едно желание за хармонизация, за постигане на еднообразност на практиката. И в същото време, ако съм добре осведомена, е, действа така наречената конвенция от Будапешта, която дава възможност да се насочи вниманието в тази област и да се потърси хармонизация на националното законодателство. Е, разбира се, между буквата и, и, и, и практиката не винаги има а, е, точна връзка. Вие как, какви впечатления имате? Как действа действащото законодателство? Благодаря. Thank you. Is everyone done? I was just going to add, it's very actually on the lines of what Mrs. Guillaume was. Um, аз също, впрочем, щях да ви попитам нещо в духа на казаното от госпожа Гион. Вие е, представихте действащото законодателство. Аз наскоро бях на един семинар в Института по е, международна политика. И, и, и там също бяха засегнати тези въпроси, специално за за сложността на, на, на, на, на уредбата, Будапештинската конвенция е без спомената, разбира се, ние се интересуваме от а, една ефикасна правоохранителна дейност, но разбира се и от а, надлежната защита на, на личната неприкосновеност е, чрез съответните технически средства. Е, онова, което вие вършите, по оперативна линия определено е от полза за държавите членки, но, но какво смятате би било полезно да се направи по линия на законодателството? Споменахте, например, нападението срещу източното крайбрежие. Е, е, една масирана е, атака, кое би било полезно според вас? Какво би могъл да направи законодателят, за да ви бъде от полза? Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси, които си записах. Първо, казаното от господин Бони. First of all, how do we... За превенцията. Е, говорихме за, за, за Twitter, е, е за публи... това, което публикува EC3. Е, ресурсите са много повече. Е, спокойно може да се научите как да се защитите и то не е кой знае колко сложно. Пароли актуализиране на, на паролите на антивирусната програма, е, е, настройване на оперативната система, тя може да ви защити до 80% от заплахите. Е, така че такива, такива възможности, преведени на много езици, са на разположение на всички държави членки. През месец октомври лансирахме една европейска и глобална инициатива за безопасност в е, е, интернет, разпространяваме информация, е, просвещаваме обикновените потребители. Нещата не са кой знае колко технически сложни. И според мен ролята на ец 3 е да представя един централен източник на най-актуалната информация. От практиката до научно-изследователските разработки. Понататък участието на всички заинтересовани. В Европол имаме консултативни мрежи. Е, работим с едни от най-добрите научно-изследователски институти в Европа. И те участваха в значителна степен в изработването на последния доклад за заплахата от престъпността в интернет. Освен това, общуваме с доставчиците на интернет, с далекосъобщителните оператори, с отрасловите сдружения. Три пъти годишно те се събират при нас в Европол, за да представят своите констатации. Освен това, са наше разположение за консултации по всяко време. Е, наскоро трябваше да се занимаем с е, е, вредоносните програми в банкоматите и, и се възползвахме от този сериозен експертен потенциал за това. Шифроването, шифроването е изключително важно нещо. Аз съм убеден привърженик на, на, на шифроването. Ако всички свикнем с това, ще сме в далеч по-добро състояние. А, що се отнася до борбата с престъпниците, грубата сила не е достатъчна. Необходимо е да разработим речници, ако щете, помагала за съставянето на добри, силни пароли. Трябва да дадем възможност на а, хората да защитят сами себе си. Разбира се, лека по лека ще стигнем до квантовия компютър. Нещата ще се усъвършенстват, разбира се. Аз а, е, а, е, е, не се и надявам престъпниците да останат кой знае колко назад. Просто трябва всеки от нас да осъзнава заплахата и да работи по-разумно, по-интелигентно. Неколцина от вас зададоха въпроси за хармонизацията на законодателството. Според мен не бих искал, впрочем, аз не би трябвало и да навлизам в кой знае какви е, е, детайли от оперативен характер е, е, при едно такова публично заседание. Проблемът е, че в някои държави е, нямаме възможност, нямаме право е, да, да, да, да се намесим. Е, проблемът е, че е, в много случаи държавите членки, изпитващи недостиг на, на ресурси, на, на време, на възможности, дори не започват разследвания. Има една такава склонност, всеки да казва проблемът си е ваш, оправяйте се сами. И аз гледам на, на ЕЦ3 отново като на, на централен координационен механизъм който да, да оцени, да, да, да констатира проблема и да работи по-отделно с държавите членки. За терористичния аспект на, на електронната престъпност има опасност това явление да ескалира. И е, е, говорим за това, че е, терористичната престъпност е, може да се възползва от услугите, които и предоставя е, в кибернетичното пространство конвенционалната престъпност. Ние всъщност до 30-40% от времето си посвещаваме на подкрепа на разследващите органи по всички видове престъпност. И в това число тероризма – търговията с оръжие и така нататък. Е, интернета на, на предметите, интернета на вещите, наистина е, насилието, престъпността в интернет в голяма степен зависи от е, свързаните в мрежата битови устройства. И трябва да се работи с производителите, с разпространителите на тези устройства. Не би следвало, разбира се, да, да размахваме тоягата е, срещу е, този отрасъл. Би трябвало да работим с него. За да защитим тези е, устройства, е, трябва да работим съвместно с съответния отрасъл. 15 милиарда вече са в мрежата. До към средата на 20-те години на века броят им ще се удвои. След 5-10 години положението ще стане неуправляем, ако не се захванем от сега с тази работа. Вие казахте, че електронната престъпност е новия предел, новата граница. Знаете обаче, че граници всъщност няма. Едно такова престъпление може да се извърши от всяка точка на света. Буквално. И да въздейства във всяка друга точка на света. И това е голямото предизвикателство, което характеризира електронната престъпност. Как да я предотвратяваме? Това, според нас, трябва да стане неразделна част от е, образованието на подрастващите. От най-рана възраст. Поговорете с децата си 4 е, е, пет годишни, е, изправяш ги пред един компютър, пред някакво така наречено интелигентно устройство, те инстинктивно се ориентират. И а, трябва покрай това да ги учим и на безопасност. Така, както а, учиш едно дете да, да плува, а, и естествено а, му преподаваш първите уроци как да не се удави. Има изключителни възможности. Ние разполагаме с много възможности да е, разпространяваме информация, да просвещаваме най-широката общественост от, от най-ранна възраст. Е, има, има изключително талантливи е, млади хора, е, които те първа ще допринесат в значителна степен за това усилие. Отново въпроса за връзките с научно-изследователската общност. Чрез Хоризонт 2020 имаме достъп до значителни средства. е един от най-крупните европейски фондове. И би трябвало да се работи по линия на държавно-частните партньорства. Ние влагаме средства в научно-изследователската дейност, в отношения с производствените отрасли и е, по този начин помагаме взаимно едни на други. За сигналите от страна на, на гражданите. Изключително интересна тема. Е, запознат съм с една програма в Шотландия с огромен положителен ефект за борба с тежката организирана престъпност. Е, и срещу хора, които са се смятали за недосегаеми. Оказва се, че те не са такива, ако се включи широката общественост. Е, е, твърде често тези, които се занимават с електронна престъпност, не са кой знае колко криминално проявени хора. Е, и е необходимо да се повишава общественото съзнание именно за разкриване и оттам за превенция на такива престъпления. Особено когато говорим за посегателства срещу съществено важна национална инфраструктура. И подходът няма нужда да бъде кой знае колко нов. Е, електронната престъпност е, по, по своята форма е нова, но по съдържание всъщност не е. И дали е, всичко това, питате, е, можем да се справим само по линия на правоохранителната дейност? Очевидно не. Е, тук е необходим един комплексен, многоведомствен подход с участие на държавата, на частния сектор. Много често се говори за това, че частния сектор не желая да се действа. Но според мен има една радваща промяна в това отношение. Финансовия сектор вече работи значително сътрудничество с нас, охранителната промишленост също по едно време, няколко години в Европол имахме нали, е, е, е, финансистите от едната страна на масата, полицаите от другата страна на масата и, и си хвърляха през масата нападки. Сега имахме, скоро проведохме обаче една такава конференция. Едната и другата страна бяха заедно на трибуната и, и заедно е, говореха за възможностите да се подобри положението. Това са първите кълнове. Потенциалът е огромен. Разбира се, отрасълът трябва да бъде стимулиран. Не винаги е необходимо да му се налагат някакви законови задължения. Далеч по-добре е да му се дадат стимули. Сексуалната експлуатация на деца в електронното пространство. Отново става въпрос за образование, за, за, за просвещаване на родителите, така че те да предпазят е, децата си. Както казах вече, Твърде често е, децата е, са е, далеч по-осведомени за новите технологии от своите родители – Наскоро в едно учебно заведение в Шотландия наблюдавах как в продължение на няколко седмици 10-11 годишни деца се обучават на сигурност, на, на, на охрана в електронното пространство и след това биват насърчавани да споделят наученото с, с по-възрастните с, с своите родители, с своите е, е, баби и дядовци. И сега това се превръща в национална инициатива, цяла е, Шотландия. Ще ми се нещо такова да видим и в целия Европейски съюз. Да използваме децата като просветители на по-възрастните. И накрая, господин председател, на зададени от вас въпрос да, конвенцията от Будапешта ни дава широки възможности за сътрудничество, трябва да се възползваме е, от тях. Е, е, остават още две, мисля, държави членки, които трябва, от Европейския съюз, които трябва да се присъединят към Будапештинската конвенция. добре би било да си подадем ръка, е, да, да, да прескочим националните граници, особено за оперативната работа, за за разследванията в електронното пространство, можем да се опрем на Евроюст. Е, изключително талантливи е, юристи с е, технически познания работят в Евроюст. И според мен Евроюст е в изключително добро положение, както е поставен, да, да играе ролята на такава една връзка между практиката, между оперативната от част от една страна и законодателната от друга. И мисля така, господин председател, отговарям на повечето най-малко въпроси, които успях да си запиша. Благодаря ви. Благодаря ви, че така подробно отговорихте на зададените въпроси и е, за, за това, че е, стимулирахте е, разговора по тези въпроси за сигурността. След малко ще посрещнем и, и ресорния комисар. Е, ви, докато говорихте, аз тук погледнах Твитър. Имаше, имаше доста интересни, доста забавни неща наистина. И, и ние те първо ще се възползваме от всичко това, което вие ни казахте. Желая ви по-нататъчен успех във вашата работа. Colleagues, um, we've just got a short pause until um, Commissioner. Една кратка пауза ще направим, колеги, докато тук пристигне комисаря Кинг. Очакваме го в 10.30. Благодаря.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

To... Uh, Уважаеми колеги, ще започнем по седмата точка. Имаме само час и 15 минути. Трябва да, да работим стегнатко. Така, значи, седмата точка структурен диалог с сър Джулиан Кинг, комисар за сигурността на Съюза. Встъпителните ми думи ще бъдат максимално кратки, за да оставим повече време за вашите въпроси. Комисарят Кинг бе тук за последен път през месец септември и тогава заяви, че е готов да, да, да се върне отново, да се озове на нашата покана, колкото се може по-скоро. Междувременно той работи доста, доста усилено, контактувал е с немалко от вас по-отделно. Много се радваме обаче, че днес отново можем да го посрещнем за първи път вече в качеството му на, на комисар пред състава на нашата комисия. Първо, ще изслушаме е, встъпителното експозе на комисаря. Е, първи кръг въпроси, след това от координаторите, а след това и от всички желаящи колеги. Ще ви моля да се, се ограничавате в рамките на две минути на, на изказване и координаторите и редовните членове. Е, да, вече може да се записвате за, за изказване. Списъкът е отворен. Ако остане още време, разбира се, ще, ще продължим разговора, но аз строго ще налагам времевия регламент. Е, комисарят ще ми, ми помага вече да е, попълваме списъка. Десетина минути е, за господин комисар. Имате думата. Благодаря ви. Благодаря ви за отправената ми покана. Е, както съм казвал и до сега, е, е, въпросът за отговорността ми към вас е особено важна част от, от мандата, който изпълнявам. Радвам се на тази възможност. Разговарял съм, разбира се, с мнозина от вас и по-отделно. И отново вземам възмо... повод да кажа. Не, не бих отказал да разговарям отделно с всеки го от вас. Седмицата е значима. Е, трябва да кажем, е, навършва се една година от атентатите в Париж. Вероятно всеки от нас е още е, пази в паметта си ужасяващите фотоси от, от Батаклан, от тази концертна зала и, и заведенията в квартала около нея. И една година по-късно, е, в мисълта ми на, на първо място, както, както предполагам и за мнозина от вас, се, се нарежат от тези, които бяха засегнати, които, които все още страдат от, от последиците от, от, е, от тези събития, е, загубили е, е близки роднини, пострадали от, от, от един тежък психологически, психически срив. Реакцията беше впечатляваща, обаче тя бе незабавна, бе добре съгласувана и ефикасна. И всъщност се превърна в образец за всичко, което се опитваме днес да направим на общоевропейско равнище. На последен етап са преговорите за приемането на директивата за борба с тероризма, както вие добре знаете, съгласно която за пръв път потребностите на лицата пострадали от терористични нападения се третират изрично. За напред тези пострадали лица ще могат да получават незабавна, целенасочена подкрепа и медицинска, и е, психологическа. Е, ще станем свидетели на качествена промяна в това отношение за пряко засегнатите от такива ужасяващи посегателства. Общо заето обаче, независимо от напредъка постигнат през последната година към, към е, един ефикасен съюз в областта на сигурността, заплахата все още е на дневен ред. Е, става въпрос е все още така за е, масови е, посегателства, е, е за, е, за безразборна насоченост на, на, на атентаторите. Е, и трябва да се занимаем сериозно с три текста, които са на дневен ред. Изменението на Шенгенския граничен кодекс за систематични проверки на всички преминаващи външните граници на Съюза. Нещо изключително важно, не на последно място за предотвратяване на и залавяне на връщащите се чуждестранни бойци. Директивата за борба с тероризма, която вече споменах, която когато бъде прията ще е, изравни игралното поле, така да се каже, в наказателното право. И най-сетне третият е, документ, е, третият акт е директивата за огнестрелните оръжия. Има основания да, да, да се надяваме да постигнем е, съгласие по тази директива до края на годината, така че автоматичните, полуавтоматични огнестрелни оръжия вече изобщо не могат да бъдат в обращение на територията на Съюза за, сред цивилното население. И нали? трябва, трябва да, да, да, да свием пространството, с което разполагат престъпниците и терористите. И за тази цел новоприетата работна програма на комисията, комисията съдържа някои детайли за по-нататъчната работа. Първо трябва да укрепим външните граници. Споменах вече системните проверки, колко важни са те според нас. И още в допълнение към входно-изходната система – която се предлага, вие знаете, следващата седмица комисията ще излезе с предложение за една европейска е, система за е, информация и е, разрешения за пътуване на граждани на трети страни в шенгенското пространство. През декември комисията ще излезе с първия пакет технически подобрени на шенгенската информационна система за нейното усъвършенстване възоснова на извършеното от експертната група на високо равнище, за която ще кажа няколко думи след малко. Но това е един аспект. Охраната на външните граници. Е, знам, че наред с това много от вас с основание е, е, са загрижени за защитеността на документите за пътуване. Ще внесем съответния план за действие през декември. По-нататък финансирането на тероризма. Е, много съм удовлетворен, че законодателят вече работи по четвъртото изменение на директивата за борба с прането на пари. Комисията все така ще изпълнява плана за действие за предотвратяване финансирането на терористичната дейност и е, през декември ще внесе нови предложения за криминализирането на прането на пари, е, за възпрепятстване на незаконното движение на финансови средства и за взаимно признаване на разпорежданията за запориране или замразяване на активи. Следващо място борба с радикализацията. Е, като тези усилия, разбира се, не могат да, да, да дадат резултат отведнъж, но са от съществено значение за сигурността в дългосрочен план. И трябва да се работи по места, разбира се, но Европейският съюз би могъл да подкрепи това усилие финансово и чрез обмен на опит. Утре ще домакинстваме е, конференция на високо равнище, е, която е, ще обедини политици, експерти, ще се направи равносметка на постиганото и ще се набележат насоки за напред. ще разговаряме за такъв един инструментариум за по-нататъчна намеса. Комисията ще е, лансира инициативата е, за е, едно хранилище, така както доста помпозно е наречено на информация от държавите членки. Просто ще се събира тази информация за обмен, ще се разпространява. Впрочем, информацията за предотвратяване на радикализацията, за овластяването, и е да се каже, на младото поколение за ефикасна борба с екстремизма. Както казах, също така трябва да полагаме усилия за е, е, укрепване на, на устойчивостта си, на издържливостта си. През последните 6-7 седмици Имах възможност да, да посетя Европол, Евроюст и Еолиза и е, от първа ръка, да се каже, се, се запознах е, с приноса на тези агенции на Съюза. Впечатляващ е той. Аз съм сигурен, че вие ще се съгласите с мен. И аз се наймам да, да е, бъда застъпник, е, е, разпространител на техния принос ще е, дадем повече правомощия на един е, общоевропейски център за борба с тероризма. Очаквам по-нататък този месец отново да разговаряме с вас е, по-задълбочено по тези въпроси. Ще укрепваме ролята на Евроюз в борбата с тероризма. На, на, на заседанието на министрите миналия месец в Люксембург проведахме първи полезен разговор. Очаквам в него да се включите и вие. Както вече съм казвал, основен елемент на моя мандат е съсредоточеността върху изпълнението, върху правоохранителната дейност. Тук, разбира се, не става въпрос само за санкционните мерки. Ние, ние не, не, не се занимаваме с всичко това просто за да пълним държавната хазна. Разбира се, трябва да следим за изпълнението от страна на държавите членки. Е, е, по-настоящем разработваме един план за изпълнение на договореното по пасажирските данни, е, и тъй като вече се наблюдават някои проблеми. Очакваме до пролета на 2018 година всичко да е наред. Аз с удоволствие ще разговарям с вас и по този въпрос ще продължи работата е, на групата на високо равнище на експертите по информационните системи и тяхната оперативна съвместимост. Групата е, разглежда подобряването на качеството на данните, така че различните правоохранителни органи, в това число и по границата, да разполагат с надежна информация. Разглежда се идеята за разработването на единен интерфейс за извършване на справки, на, на претърсване, а, е, така че държавите членки да, да разполагат с една точка на достъп до цялата информационна система, без разбира се да се засягат различните е, е, права на достъп, е, защита на личните данни и така нататък. През месец декември се очаква първия междинен доклад в това отношение. Аз естествено ще го обсъдя с вас когато той излезе. И накрая, господин председател, извинете, че малко превиших времето, което ми дадохте, да се върна на ангажимента, който поех пред вас още при първата ни среща, а именно за цялостна оценка на политиката за борба с тероризма. Отново с интерес прочетох резолюцията на парламента от 2011 година, която съдържа много детайли и амбициозни препоръки за такава една оценка. Моята цел е да стигна до, до първите заключения, които да обсъдим за ефикасността, такава каквато е на европейската политика, е, за предотвратяване на тероризма и защита на нашите граждани и това през първото полугодие на идната година. Аз, разбира се, с готовност ще посрещна най-широко всякакви мнения, е, всякакъв, всякакъв принос от ваша страна, от институциите и гражданското общество, в това число чрез редица работни срещи. И трябва да, трябва да видим как, как ще стане това, за да, за да се стигне до тази междинна оценка. Благодаря ви. Благодаря ви за вниманието, за възможността, която ми давате да разговаряме. Благодаря, господин комисар. Списъкът вече е доста дълъг, колеги. Затварям го и ви моля отново да се придържате към две минути на изказване, за да ни остане време и за комисаря. Започваме с координаторите. Mrs. Ernst and Mrs. Sargentini, and we begin with the EPP and Mrs. Metzola. Госпожа Мецол, НП. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми господин комисар, за това, че отделихте време, за да сте с нас днес за тази размяна на на мнения. В Съюза все още чуваме как се опитват да се плашат а, хора, които се опитват да а, плашат а, другите, да се възползват от този страх и трябва да се борим с това. Знам, че споделяте тази идея, господин комисар, както и много от нас тази комисия. Това е един наратив, наратив с който трябва да се борим. Не би трябвало да не обръщаме внимание на развиващите се популистски движения. Естествено, че една голяма група хора, които идват в територията на Европа, носят със себе си голям брой рискове. Съществуват рискове за сигурността на нашите граждани и Европейския съюз трябва да изпълнява своите, изпълнява своите задължения на вашните граници, ако искаме да се грижим за гражданите. В този смисъл системите за разрешаване на пътуването и системите за вход и изход са изключително важни. Това означава, че ще а, имаме един модерен и а, съразмерен инструмент за влизащите граждани от трети страни. Евродак. Трябва да сме сигурни, че нашите агенции за правоохраняване и тези, които а, имат нужда от тези данни, а, ще могат да споделят данни, ще спазват а, правилата а, за обмена на данни и системите могат да си говорят. А все още сме много далече от този момент. Гражданите трябва да а, знаят за това и трябва да сме една стъпка напред пред терористичните мрежи. Смятам, че предложенията на комисията са добра стъпка в това отношение. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. След терористически а, атаки и изобщо след промяна на ситуацията има задача да се проверява дали има мерки, а, които изпълняваме, които не са нужни, дали е нужно да има по-ефективна употреба на това, което вече съществува. Единствено тогава можем да а, си зададем въпроса дали са нужни допълнителни мерки за справяне с новите предизвикателства. Това, което чухме от вас е, че започвате с третата стъпка нови мерки, като пътническите данни. Това, което разбрахме след атаките, първите атаки миналата година, е, че има липса на обмен на информация в рамките на държавите членки, но и още повече между самите държавите самите държави членки. Дали са извлечени полуките? Не съм съвсем убедена начина по който се обменя информация в самите държави членки и между различни държави членки, няма много промени там. Въпросът ми е, имаме ли влияние, има ли възможност да проверим а, дали държавите имат достатъчно капацитет, броя и а, обучени специалисти, които могат да извършват този обмен на информация. Също така, а, разбирането на структурите вътре в държавите членки. Трябва нещо като е програма разъм между полицейските служители, не само на високото равнище, но и тези, които извършват е, оперативните задачи всеки дневно. Трябват ни повече съвместни екипи, за да имаме по-добра представа и по-добър обмен на данни на всекидневно работно оперативно ниво. Вие споменахте факта, че тази система трябва да бъде приложена, да бъде използвана по-добре и въпросът е докъде сме стигнали в това отношение и можем ли наистина да докажем, че нови мерки, като например пътническите данни, вие споменахте, че ще можете да осигурите приложението, но въпросът ми е, сигурен ли сме, сигурни ли сме, че има добавена стойност от тази система. Аз самата не виждам. И а, в крайна сметка и държавите членки не го вярват, защото като че ли не, се, не са се втурнали да прилагат тези а, мерки, които, за които толкова много настоявахме. Ето защо смятам, че ние трябва да подобрим всички други мерки, с които разполагаме, а не а, преди да а, съставяме и създаваме нови мерки. За ЕКАРЕ, господин координатор, заповядайте господин Хала Ахо. Уважаеми господин комисар, в предишната ни среща ви попитах за а, директива за, огрени, а, за огнестрелни оръжия, поражението на комисията. И сега, след като вече се в ход тристранните срещи, искам да задам въпроса отново и ще се радвам на по-конкретен отговор, отколкото това, че искате да постигнете справедлив и уравновесен резултат ще се застъпите ли за пълното, пълната забрана и конфискация на полуавтоматичните огнестрелни оръжия? Тази линия е много силно критикувана и в Европейския парламент, и в съвета. И въпреки това. и освен това няма проучвания или анализи, които да показват, че именно тези огнестрелни услуги, оръжия представляват такава голяма опасност за обществената сигурност. Това в хода на доброто законодателство, процесите на доброто законодателство ли е? Аз самия бях ентусиаст в началото за предложението на комисия. Надявам се, че не съм останал с грешно впечатление за АЛДЕ. Госпожа Викстрюм. Благодаря, господин председател. Благодаря ви и на вас, господин комисар, че сте сред нас днес. Много се радвам, че вече сте ангажиран с структурирания диалог с нашата комисия. Необходим е той. И а, вашето, а, вашия ресор е толкова важен за нас вероятно ще прозвуча като развалена плоча за колегите, но отново ще повдигна този въпрос. Обмена на информация като основен елемент за ефективната сигурност. Радвам се, че колегите вече го повдигнаха въпроса. Важно е да се споделя информацията по ефективен начин. И тук не говорим за обща европейска база данни или а, разширяване на мерките за събиране данни. Единствено става въпрос за реалното обменяне на данни на оперативни, релевантни а, данни, информация от една а, държава членка, от полицейските органи към друга. А, също в края на изказването си вие споменахте приложението на директивата за пътническите данни. Ние наистина сме възмутени от а, неангажираността на държавите членки в това отношение. Приветстваме вашата ангажираност да а, стане приоритет приложението тази директива, но а, знаем, че добавената стойност на създаването на 28 различни бази данни в държавите членки а, ще бъде най-малкото ограничена, ако не се използва. Ако резултатите на анализите на данните, пътническите данни не се а, обменят активно между държавите членки. Това беше един от нашите приоритети по време на а, процеса на преговори, но бяхме изправени пред а, известно а, лицемерие от страна на съвета. Така че въпросът ми е, кои конкретни действия смятате да предприемете като част от а, подкрепата си за държавите членки за приложението на директивата за пътническите данни, за да осигурите релевантна информация, съотносима информация, която оптимално и ефективно се обменя между държавите членки. Ние също така от името на нашата група предложихме по-нататъчни разпоредби в тази посока, както и мерки за задължение за разследване, когато се предостави такава информация като част от процеса за бъдещата директива за борба с тероризма. Надяваме се, че и комисията и съвета ще имат положително отношение спрямо тези предложения и в последствие ще приведат своите заявления в реално законодателство. И в това отношение, господин комисар, вашите асистенти ще бъдат изключително необходими. Така че стискаме палци и ви желаем успех в обсъжданията ви с държавите членки по тези въпроси. Кармилия Енст за ГУЕ. Благодаря, господин председател. Приветствам господин Кинг сред нас. Две теми, на които искам да се спра. Дерадикализацията. Не си спомням от кога говорим вече, че трябва да бъдат взети мерки за борба с радикализацията и е, нещо трябва да се предложи. Какво е предложението? Какъв е подходът ви в това отношение? Какво ще предложите? Мисля, че това е много важно, тъй като ако не се справим с а, е, а, е, по радикализацията, ние ще продължим да имаме същите проблеми със сигурността. Няма да сме ги решили. На второ място, нещо, което вече беше споменато, проверката на мерките за сигурност. Хубаво е, че искате да ги разгледате през мина, в следващата година, първата половина следващата година, искате да ги разгледате, анализирате, чудесно. Но искам да ви попитам как ще го направите, какви критерии ще ползвате и също така готови ли сте да разгледате мерки, които могат да са в известно стълкновение с законодателството. Например, споразумението за пътнически данни с Канада – може би не само, че ще се критикува а, това, но и ще бъде отхвърлено. Това ще бъде не само критикувано, а отхвърлено от ЕКР. Необходимо е критично да се разгледа това с по а, разумение. Ще бъде ли това част от вашата работа? Ще бъде ли част от вашата оценка или ще разгледате само какво може да добавите при вашата оценка? Споменахте тези елементи, но а, вие трябва и критично да разглеждате възможността за оттегляне на мерки, ако те са стъпновени с законодателството. Госпожа Аргентини за зелените. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Кинг, а, мисля, че се различават мненията ни за това как може да се осигури сигурността на Европа. Вие дадахте доста примери за това как да се охраняват вътрешни и външни граници, но пък ако разгледаме всички списъци а, са, за терористи и терористически атаки, всъщност може да схванем, че повечето случаи те имат европейски паспорти. Ние трябва да се гледаме навътре нашето а, общество, как да се борим с радикализацията, как хората да имат перспектива в Европейския съюз. Ако искаме да осигурим сигурност, не мисля, че ще стане това, като се конкретизира съсредоточаваме върху преминаването на граница. Така че и аз бих искал да чуя нещо повече за вашето предложение за борба с радикализацията. Чух какво казахте за криптирането а, и по време на изслушването ви говорихме за това. Какво означава то? Означава, че комисията е а, изоставила идеята за а, криптиране на а, доказателства при правоохранителните органи. Какво става с това, искам да попитам. Също така, при оценката на политиките, а, която вие планирате, искаме и ние да участваме като Европейски парламент. И нека сега да мина към директивата за а, прането на пари. Аз съм докладчик, с докладчик от а, нашата комисия и смятам, че в момента, докато говорим сега, се превежда доклада но е много трудно да се го работи по частта финансиране на тероризма в директивата, защото липсват доказателства за това какъв е проблема и кое би било ефективно. И аз поканих а, а, различните заинтересовани страни да ни покажат, но а, на, на нас са ни вързани ръцете. Не Европейската комисия само а, Европейската комисия притежава данните и не ги споделя, но Европейския парламент няма откъде да ги добие. А, много ми е лесно да кажа, а, тероризмът се а, извършва по този начин и няма как да разрешим а, въпроса през финансирането. Благодаря. Ако искате, господин комисар, да отговорите на тези въпроси първо, а пък аз. А, а пък след това ще чуем и един втор кръг, втори кръг от въпроси. Нека се опитам да отговоря на тези въпроси, които е, са, попадат в един доста широк диапазон. On the question of uh, migration and terrorism, uh, I hope that we are all. Uh, Надявам се, че всички разбираме всички тези теми по един и същи начин и ам, съгласувано комуникираме за тях. Има въпроси свързани с управлението на миграционните потоки, потоци и те са различни и отделни от проблемите и въпросите свързани с тероризма. И ако тези два въпроса се смесят, всъщност извършвате една пропагандна дейност за популистичните движения, които всъщност е, искат именно това да направят, е, да смесят реалната те терористична заплаха, пред която сме изправени, с много голям, широк а, набор от заплахи, сред които а, влиза и темата за миграцията. В този смисъл казаното е важно, но а, знам, че има хора, които са работили с Ислямска държава и които искат да ни навредят и са се опитали да се върнат в Европейския съюз, използвайки същите пътища като миграционните потоци. Така че смятам, че съвсем а, смислено, да имаме ясна, а, ясно описание на мерките, които предприемаме за повишаване на прозрачността и ефективността на нашия контрол на точките, на входните точки. Това е част от отговора ни към тези, които изкуствено се опитват да смесят темите, свързани с тероризма и миграцията, като покажем, че имаме ефективен контрол на точките на вход посредством охраната на границата и бреговата охрана, особено в Гърция и Италия. Нека да използвам тази възможност да поздравя органите на тези две държави членки, огромните усилия, които те полагат. Италия много сериозно е увеличила а, степента, в която се документират и се снимат пръстови отпечатъци при пристигане при тях. И работата, която извършва Европол, също на място в Гърция и скоро и в Италия, за да подпомогне националните а, власти, когато е необходимо, когато е обосновано а, при вторичните проверки, ако някой пристигне и а, даде. А, има причина за повторна а, проверка. Но също така и посредством и мерките, които ние обсъждахме, които обсъждаме от известно време, във връзка с, с укрепването на Шенгенския кодекс, директивата против тероризма, системата за вход и изход и а, системата ETIAS, за информация за пътуване и разрешаването им. Мисля, че това е насрещното ни средство а, срещу пропагандата на исламската държава. Казвайки това, обаче съм напълно съгласен с госпожа Сарджентини, когато тя казва, че не можем просто да а, говорим за сигурност на външните граници. Няма как да се изчерпим с това. Трябва също да говорим и обмислим устойчивостта на а, нашето общество и а, радикализацията, борбата за, с радикализацията. Аз съм говорил пред вас последователно по тази тема и ще продължа да го правя, защото това е център на нашите усилия. Конференцията, която а, утре а, домакинстваме на Центъра за. А, а, отличие РАН за а, РАН е мрежата за повишаване на информацията за радикализацията. Там ще споделим най-добри практики и ще а, насърчим държавите членки да създадат по крепа и а, някакъв вид хранилище на най-добри практики, за да може да подкрепим а, гражданското общество и всички действащи на място да се получим от тях, да излечем пулки, уроци от тях, така че да имаме и мрежа от национални контактни точки и когато някой в някоя държава членка има проблем, да знае към кого да се обърне в другите държави и ще инициираме една нова инициатива, която се нарича Run Young, т.е. мрежа за младеща, с цел да а, дадем повече възможност и стимул на младите хора да действат повече в тази област. По-рано сме говорили и сега споменахте, че трябва да се действа посредством образованието и с други средства с младите. Аз също вярвам, че някои от най-добрите посланици на нашата работа с младите са самите млади и трябва да видим как можем да ги ангажираме напълно в тази дългосрочна работа, от която се нуждаем в областта на дерадикализацията. Доста от вас попитаха за пътническите данни. Много пъти сме говорили за пътническите данни. Знам, че не сте съгласни, че всички аспекти, които бяха прияти, са идеални. Някои от вас бяха споменати вече, но има и други. Това, което ми се иска да направя, е една а, следваща първа стъпка при оценката на това, което беше прието, а именно да се осъществи това, което беше прието. Не виждам как можем да формираме гледища по отношение на доказателствата. Много от вас говориха за законодателство на основа на доказателства. Не виждам как можем да направим стъпка в това отношение без да осъществим тази а, система. Така че ще продължим с план за приложение. Съгласна, съгласен съм а, с вас, госпожо Сибел и други. Не е добре това, че остават държавите членки. До края на ноември месец ще споделим с вас и с държавите членки един доклад, който ще цели подкрепа и насоки с държавите членки за транспонирането на тази директива. Той ще съдържа редица ключови моменти, и крайъгълни камъни, които а, са на, според нас основните елементи за въвеждането на тази система в съответствие с директивата. Например, необходимо е създаването а, на звено за пътнически данни, PIU. А, трябва да има съответната институция, орган в вашата държава, в която ще се състои, състои работата и физически ще бъде а, това звено. Трябва да се наемат хора, а, които работят в то, това звено. Трябва да се идентифицират компетентните органи, които ще изискват и ще получават данни. Ще трябва да има мерки, с които установявате връзките за да получите информацията от а, авиокомпаниите и така нататък. Всичко това изисква практически а, стъпки, но и в много от случаите а, национално законодателство. Това не са задължително хронологични и последователни стъпки, но трябва да се обхванат всички тези въпроси, ако искам да постигнем приложение. И ние бихме искали да очетаем докъде са стигнали държавите членки, къде е необходимо да наблегнат усилията и какво ние, като комисия и другите институции и други държави членки могат да направят, за да, го, за да помогнат. И когато се появи съответния документ и стратегия, ще ги обсъдим с вас. По отношение на оценката на ефикасността, тази по-широка рамка, няма как да върнем времето назад, няма как и да го спрем. Не мисля, че някой може. Трябва обаче да имаме един ефикасен процес за извличане на полки и за придобиване на реална информация за това доколко работят нашите политики. Ето защо аз искам да създада необходимите структури. Ще работя с вас. Имаме идеи за създаване, например, на тематични семинари, които да се занимават с различни въпроси. Ако имате предложения за структурата, моля, представете ги. И когато стигнем до самите семинари, наистина се надявам, че ще участвате. Няма нужда да давате мнение по всеки един аспект на оценката. Аз съм сигурен, че вие ще имате своя собствена оценка на нашата оценка, тогава, когато тя се появи следващата година. Сигурен съм, че ще участвате и много ще се радвам, ако решите да участвате. Да се надяваме, че нашата оценка ще покаже къде може да има подобрение. Аз лично нямам философски проблем с това да се каже, че в някои области можем да направим повече, в други по-малко. Нямам философски проблем да си призная, че някои от инициативите, които сме започнали, трябва да бъдат прекратени и хвърлени в кошчето. Тези нужди ще станат ясни в хода на процеса. По отношение на огнестрелните оръжия, този толкова конкретен въпрос, повдигнат от господин Хала Ахо. Трябва да се извиня. Аз заставам зад позицията на комисията. Вероятно ще се изненадате, ако изразя противоположна позиция. Не, аз подкрепям позицията на комисията. Мисля, че сега трябва да намерим начин да се договорим заедно за това какво трябва да се направи. Скоро ще се навърши една година от събитията в Батаклан и е много трудно да се обясни на хората защо сме в нещо като задъна на улица. За да стигнем до споразумение, то трябва наистина да е подкрепено от всички. Комисията, държавите членки и парламента. Не ми се иска да ощетявам по някакъв начин участниците в този толкова важен дебат за това как да имаме контрол. Надявам се, че ще имаме споразумение и то скоро, и то ще ограничи разпространението на автоматичните и преобразуваните полуавтоматични оръжия без естествено да ограничаваме напълно легитимната употреба на тези оръжия в някои части на обществото. Това е нашия стремеж. Председателя, колеги, 11 човека искат да вземат думата. Ако не си спазвате времето, няма да успеем. Мисля, че така или иначе ще пресрочим времето, значи по две минути, не повече. Ако можете и по-малко. Много ще ни улесните. Започваме с господин Коелю. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че дойдохте и благодаря за това, че говорихте за документите. Имаме ограничени правомощия по силата на договорите. Мисля, че най-добрият начин за създаването на съюз на сигурността е да направим оценка на това какво липсва и на това какво е излишно. Аз говоря за една централизирана, почти съвършена европейска система. И ние трябва да я подобрим, за да създадем повече сигурност за европейските граждани. Скоро ще можем да съхраняваме и пръстови отпечатъци. Последните три години показаха, че трябва да се направят е, подобрения. Например, задължението на държавите членки да въвеждат е, актуална информация за а, е, някакъв проблем, така наречените алърци или просто сигнали. За това какви а, подобрения смятате вие, че трябва да има в ШИС? А, госпожо Гризбек каза председателя, вие сте в списъка е, само, че вие закъсняхте. Трябва да идвате на време. Госпожа Киничи. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар Кинг, за това, че сте тук. Трябва да кажа, че много се зарадвах, що се отнася доказаното от вас за директивата за борба с тероризма. Аз съм докладчик Сянка от името на своята политическа група. Мисля, че трябва да финализираме работата по текста на директивата максимално бързо. Да се надяваме, че ще имаме сега един инструмент за справяне с тероризма в Европейския съюз. Радвам се, че говорихте и за това да се подкрепят жертвите. Това е изключително важно и уместно. Своевременна инициатива. Тази наказателно-правна рамка трябва да бъде съпъствана с дългосрочни стратегии за превенция. Вие говорихте за превенцията, говорихте за образованието на младите хора. Независимо от всичко, обаче, в затворите има проблем с радикализацията. Затова искам да попитам дали в комисията се предвижда нещо по този въпрос. Радвам се, че говорихте и за обмен на информация, за допълнителна подкрепа за агенциите Европол, Евроюст, ЕСА, Виза, ако правилно чуваме какво казва оратора. Мисля, че е добре е, че тези агенции работят ефикасно. Обмена на информация обаче е проблем за редица държави членки. Какво може да се направи, наред с е, работата за агенциите и работата от страна на агенциите, за да се постигне някакъв резултат. И накрая нещо, което е много близко до сърцето ми, финансирането на терористичната дейност и евентуална директива. Ще приключа съвсем скоро. Говорихте за чуждестранните бойци. Чуди се дали смятате, че Европейския съюз следва да засили сътрудничеството си с трети държави в борбата с тероризма и кои държави може да са наши партньорки? Благодаря. Господин Бони има думата. Благодаря, господин комисар, за подробното изложение. Говорихте по много въпроси, свързани с нашата сигурност и с Съюза на сигурността. Ако трябва да съм откровен, тъй като вече много въпроси бяха зададени. И все пак, какви са пречките? Какво очаквате от държавите членки? Мисля, че има много проблеми тогава, когато започваме да прилагаме някоя директива, тогава, когато говорим за обмен на информация, държавите членки не са много съгласни да се трудничат. Затова Искам да получим конкретна информация. Няма нужда да посочвате конкретни държави, а просто кажете какви са проблемите. Ние можем да работим с нашите общества, с нашите правителства. Това е много важно. Благодаря, госпожа Инетвелт. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че сте при нас. Наистина много се радвам да видя, че сте готов да работите с нас. Е, в тази комисия вие сте по-често от някои други колеги, които вече вземат поста си повече от две години. Няма да споменавам имена. Мисля, че трябва да се работи бързо. Радвам се, че приехте споразумението за оценка, подобна на тази от резолюцията от 2011 година. Много се радвам, че сте готов да сътрудничите с нас. Аз съм готова да, да ви помагам. По отношение на ПНР, досетата на пътниците, един конкретен въпрос. През последните две години около 130 милиона евро са дадени от европейския бюджет за ПНР, за тази е, система. 10 милиона от тази сума, много интересен видеоклип – 10 милиона от тези 130 се дават за взаимното свързване на националните системи. Няма нужда да ми отговаряте сега, но аз искам да получа подробна информация за това как се изразходват тези средства, доколко държавите членки се финансират. Искам да получа по-конкретно информация за взаимната свързаност. Освен това, пак по темата ПНР. Как ще гарантирате, че от първия ден а, имаме доказателства за ефикасността. Знаете, че когато става дума за задържането на данни, държавите членки трябва да дават доказателства, но, че, но те даже не събират информация. А, по-нататък. За нашата сигурност е много важно държавите членки да сътрудничат и да обменят информация. Това беше подчертано много пъти вече от различни колеги. Не смятате ли, че е на лице голям риск тогава, когато говорим за сигурност, някои държави членки е, да подкопават върховенството на закона. С други думи, как можем да очакваме държавите членки да си вярват взаимно, да вярват на правосъдието в различните държави членки, тогава когато правосъдието, върховенството на закона в някоя държава е обект на наблюдение от комисията, защото има пропуски. Е, и накрая има една масова, огромна е, схема на измами с ДДС по отношение на схемата за търговия с емисии. Става дума, ако не се лъжа, за 10 милиарда, даже десетки милиарди евро, които са изразходени за терористична дейност. Очевидно има научни, по-скоро в държавите членки има различни разследвания по темата. В Италия, в Германия, Холандия разбрах, че е нещо като център за, за това източване. Отново казвам, става дума за колосални средства, а ние тук се занимаваме с всяко евро, което би изразходи отделния гражданин. Ами това е нещо като касичка за терористите. Искам да попитам комисията ще разследва ли и сте се свържили с държавите членки, които в момента правят разследване. Господин Долтън, благодаря, господин председател, господин комисар, радвам се, че сте тук. Много въпроси щях да задам, но те вече бяха зададени, особено по отношение на ПНР. Нека да кажа, че ние ви подкрепяме и искаме комисията наистина да работи и то здраво, за да се гарантира, че у нези държави членки, които не работят, ще започнат да го правят. Няколко думи за радикализацията. Много се радвам, че говорите за справяне с проблема на най-низко ниво, за обмен на най-добрите практики. Погледнете, между другото, възможността за използване на спорта. Спорта, може би, е, е единствената реална възможност за културна дипломация. В нашите държави има много хора, които могат да бъдат радикализирани. Нека да погледнем професионалните спортисти. Те могат да играят е, много важна роля. И още нещо, е, имаше въпрос свързан с радикализацията в затворите. Е, става ясно, е, има много данни от държавите членки, че има радикализация в затворите и то на широка основа, голяма радикализация. Мисля, че може да се направи нещо по този въпрос за това какво мислите вие. И още нещо – всичко, за което говорите, е отбранително по своя характер и това естествено, но трябва да има и офанзива. Какво имам предвид? Много от заплахите са външни по своя характер. Или ако не външни, то поне вдъхновението идва отвън. Затова искам да попитам какво правите, с други правителства по света и най-вече с правителствата в Близкия изток, що се отнася до обмена на информация и евентуални терористични дейности. Благодаря, госпожа Гал. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин комисар. Благодаря ви за уводното слово. Мисля, че всички сме съгласни, че имаме е, много задачи пред себе си. Вашия мандат е изключително важен и е много добре, че сега точно сте тук при нас. Трябва да поговорим по всички въпроси. Един въпрос относно доклада на групата на високо ниво за информационните системи и оперативната съвместимост. Каква е целта на комисията? в това начинание. Каква ще бъде следващата цел, след като се появи доклада? Искате да има пътна карта, искате да има законодателно предложение от името на комисията. На следващо място относно изпълнението на ПНР, данните на пътниците, колегите вече говориха по този въпрос, вие споменахте темата. На каква фаза, на какъв етап е изпълнението? Споменахте радикализацията, освен това. Какво може да направите срещу радикализацията по интернет, защото това е изключително важно. И сериозно благодаря. Госпожа Гризбек. Merci, euh, monsieur le commissaire, chers collègues. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, един съвсем кратък въпрос. Преди два месеца, когато ви изслушвахме за да утвърдим вашата кандидатура, говорихме за престъпността в електронното пространство и вие въведохте едно понятие, така, особено за, за устойчивостта, за, за е, издръжливостта в електронното пространство. Е, бихте ли ни казали малко по-конкретно какво възнамерявате да направите в това отношение, имайки предвид е, растящия тревожен брой на, на посегателствата, на, на нападенията в електронното пространство? Е, и риска, който се свърза с свързаните е, е, устройства, е, битови уреди и прочие в електронното пространство, през които могат да бъдат осъществявани нападения. Благодаря. Господин Дюпре има думата. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин комисар. Три е, неща. Вие казахте, и аз съм особено удовлетворен, че възнамерявате да засилите усилията за реално прилагане на системата за обмен на информация за пасажерите. Е, е, значи, Казвате, три неща ще се случат в края на краища до края на годината. Но това, че чакаме чак до края на годината, според мен вече е скандално, особено за пасажирската информация. Говори се за обмен на информация. Аз преди време зададох въпрос на комисията, що се отнася до условията на този обмен Комисията ми отговори, че тя не е в състояние да въведе общи стандарти за анализ на тези данни, тъй като това би ограничело свободата на преценка на държавите членки. Добре ли, как е възможно въобще да, да говорим за прилагането на такава система при това положение? Значи ще се обменят относими, съществени данни. Не е ли възможно, не знам точно как, да се направи така, че всичко, що е свързано с тероризма, да бъде относимо. Е от съществено значение, следователно да бъде предмет на обмена. На второ е, място, е, що се отнася до седмия член от Шенгенския кодекс за системните проверки. 27 са системите на документите за самоличност. Да не говорим за Великобритания 28-та, въпрос друг. Значи 27 различни системи за установяване самоличността, т.е. документи за самоличност. Как ще стане въобще тази работа с системните проверки? Вие възмож... можете ли да направите нещо, това да се промени? И, предвид възможности за подправка, фалшификация на, на тези документи за самоличност, преди тяхто многообразие, контрола би бил крайно затруднен. Благодаря, господин комисар. And, um, and благодаря, госпожа Лауристин. Thank you, Commissioner, <coughs> for giving us this information. Благодаря на комисаря за дадената информация. Моя въпрос е свързан с този на госпожа Гризбек. Каква е връзката между цифровите ни системи? Защото говорим за киберсигурност, но ако погледнем бързото развитие по отношение на интернета, на предметите, електронната търговия, почтенските услуги, цифровите услуги, това всичко е обект на действие на частни дружества. Затова мисля, че трябва да говорим за цифрова сигурност. Има ли някакво подобрение? Вие Сътрудничите ли с комисаря по цифровизацията, защото има нови заплахи, които се появяват? Втория ми въпрос е свързан с дерадикализацията. Или пък радикализацията като част от една информационна война, която се води от някои трети страни. Има ли контраразузнавателна информация? Мисля, че трябва да намерим възможности не само за преки действия. Има, между другото, системни опити да се отслаби Европа. Преди няколко месеца, даже миналата година, получихме информация от Европол относно едно ново звено, което ще се бори, ще анализира информацията, даже ще се противопоставя на всички тези усилия. Е, кажете ни няколко думи. Какъв е международния аспект тук? Благодаря, господин Диас Демера. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Сигурността, естествено, е наш приоритет. Ние искаме да се борим срещу тези, които заплашват нашите свободи. Ще кажа нещо, което може би не искате да чуете. Мусул е обграден, Рака е обект на нападение. Комуникацията между Рака и Мусул е отрязана. Отслабването на Даеш ще доведе до безразборно насилие и отмъщение. И на наша територия. Исламска държава ще се опита да запази, да опази вярата на онези, които я следват. Това го казвам не аз, а експерти по въпроса. Затова искам да направя няколко коментара. Съгласен съм с госпожа Саргентини. Не можем да обвържем финансирането на терористите само с прането на пари. Нямаме инструмент, който да неутрализира така наречената хауала. Вие казвате, че искате тероризма да бъде абсолютно отрязан от към финансови потоци. Как ще го направите? На следващо място. Нашето предложение за система за предварително одобрение на желаящите да дойдат в Европейския съюз. Какво ще стане с него? Има разлика между документ за пътуване и документ за самоличност. Трябва да разгледаме документите за пътуване. Да има една общност, която да наречем Юкрив. Госпожа Габриел. Monsieur le commissaire, merci d'être avec nous et merci de toutes les informations pertinentes que vous partagez. Благодаря ви, господин председател, господин комисар, за вашата информация, която споделихте с нас. Бих искал да спра вниманието ви на два въпроса. Първо за превенция на радикализацията. Аз смятам, вие съвсем основателно подчертахте огромната работа, която се извършва от РАН и че от съществено значение всички институции да се ангажират в тази дейност, но вие също така обърнахте вниманието на местните усилия, на, на, на местното равнище, местните общности, кметове и прочее. И въпросът ми е, вие какви действия предприемате тъкмо на това равнище, за да направите така, че действията на местните органи и общности са на висотата на предизвикателствата, пред които сме изправени. И вторият ми въпрос е за превенция на радикализацията е, в електронното пространство. Европол има такова специално звено, което очевидно върши своята работа, но вие как смятате да, да пренесете по-съществено за работата на това звено? Най-сетне обмена на информация, колегите засегнаха въпроса не веднъж, но аз бих искал да подчертая оперативната съвместимост на данните и систематичния характер на обмена на информация, Приветствам създаването на групата на експертите на високо равнище, обаче вие как ще, ще прилагате санкциите и стимулите е, по отношение на държавите членки, така, да, така че те да вършат работата си? Е, освен това, капацитета за, за, за, за опозотворяване и обработка на данните. Е, няма никакъв смисъл да разполагаме с огромен обем данни, когато нямаме възможност да ги анализираме. Вие какво смятате да направите по този въпрос? Благодаря. Благодаря. И накрая госпожа Хименес Бесерил. Благодаря. Благодаря на председателя за това, че ми дава думата. Благодаря на комисаря за това, че е тук. Мисля, че имате много важна роля, особено що се отнася до придаването на по-голяма видимост на така наречения дневен ред за сигурност нека да не забравяме, че терористичната заплаха става все по-голяма. Както каза колегата от Испания, терористите са сред нас. Лесно можем да се почувстваме а, застрашени. Срещнахме се с някои представители на ООН, с представители на специалната група, за която и вие говорихте. Попитахме ги какво ще стане с онези хора от Даеш, които трябва да напуснат Мусул и казаха ни, ами те ще дойдат вероятно в Европа. Ние обаче нямаме единство в борбата с тероризма, нямаме съвместно определение на това какво е тероризъм, нямаме никакво единство и в рамките на ООН. Отново казвам, нямаме даже определение. Ето защо трябва да идентифицираме тероризма, да откликнем на тероризма. Как да укрепим своите връзки, за да можем да пледираме за връзки с трети държави в борбата с тероризма? Нямам кой знае колко време, няколко думи ще кажа и за положението на жертвите. Създаваме директива която е посветена на жертвите на терористична дейност, но нямаме определение дори и за този вид жертви и, и няма политическа воля за нещо подобно. Аз съм внесла едно изменение, изменение 31, което обаче не получи подкрепата на мнозинството. Мисля, че трябва да разгледаме положението на, на жертвите на тероризма да не говорим, че може да има масови отмъщения. Ние трябва да се борим с тероризма. Имаме нужда от Европейски център за координация на защитата на жертвите на тероризма. Много е трудно да стане обаче това само в една страна. Благодаря, каза председателя. Нямаме кой знае колко време може да отговорите на толкова въпроси, на колкото успеете. На други може да отговорите писменно. Моля ви да положите всички усилия. Thank, thank you very much, and thank you again for your engagement on these issues. Uh, I could... Благодаря ви. Благодаря ви за проявената ангажираност към тези въпроси. Една от ползите от, от тези упражнения по мен е, е, е, че аз е, откривам за себе си е, много, много неща. По редица от темите, които присъстваха във всички въпроси. Е, извинявам се предварително, ако, ако не, не, не успея да спомена всеки го от вас по име. Е, най-малко времето ни притиска. Е, значи, първо, много е сериозен въпрос за документите за пътуване. Е, много от вас е, засегнаха е, този въпрос в различните му аспекти. Бих искал да кажа, че има проблем. Да, наистина. Има проблем, има някои ограничения, свързани с правомощията, които ще трябва да спазим в тази, както и в много други области. Но има и проблеми за сигурността, е, по които аз ще се опитам да постигна известен напредък е, с колегата комисар Юрова. Личните карти са наистина съществен момент. Както вие добре знаете, е, гражданите на Европейския съюз с личната си карта могат да е, влизат и излизат от Европейския съюз, е, Шенгенското пространство, както и е, в някои трети страни. И как да го кажем по-любезно? Не всички национални карти за самоличност отговарят на едно и също равнище на защита. Някои по-лесно се подават на подправка от други. Така че въпросът не е просто национален за сигурността в случая на тези документи, трябва да направим нещо. Е, ще подкрепя е, колегата, както каза комисар Юрова, в е, проучване, която тя ще извърши по оценка на въздействието във връзка с защитеността на различните документи за самоличност, за пребиваване и прочее, с оглед на е, евентуално нормативно предложение идната година, 2017. Въпросът е от е, наднационален характер. Имаше отделни въпроси е, в тази връзка за документите, които се подават на електронно разчитане. Друг един въпрос прозвучал неведнъж за състоянието на ШИС, на Шенгенската информационна система. Извършили сме оценка и тя ще послужи за е, един пръв проект на изменения за усъвършенстване на системата. Това ще бъде първи опит, тъй като се предвижда и втори, след дискусия с вас. След като приключи обаче работата си е, следващото лято е, висок, е, групата на високо равнище на, на експертите. Първите предложения обаче ще включват е, изменения за подобряване на възможността е, за издирване на лица, възоснова само на пръстови отпечатъци, за нов сигнал в системата, е, за неизвестни издирвани лица. Може да звучи малко малко странно на пръв поглед, но тук става въпрос за е, лица, с, е, с чието пръстови отпечатъци разполагаме, но, но за които не знаем нищо друго. Е, и разбира се, трябва да направим така, че да, да въведем необходимите гаранции за защитата на личните данни и унищожаването на данните след определен срок. На второ място, по-ефикасното изпълнение на решенията за връщане на лицата и за забрана на дадено лице да влиза на територията на държава членка. Ли, нали, ако лицето е било върнато или подлежи на такава забрана, то да се регистрира така, че е, взетото решение да, да се изпълнява във всеки случай. И отново личните данни ще се съхраняват само за срока е, на необходимост, за срока на действие на такава забрана. Нали, това са, това са конкретни неща, които ще се опитаме да направим веднага, е, с оглед на първата равносметка е, на дейността на ШИС. И по-късно, следващата година, ще внесем нови предложения. По-нататък е, е, редица от вас е, засегнахте въпроса за жертвите, за пострадалите лица, въпрос, който засегнах и аз накратко възстъпителните си думи. Контактувал съм с различни мрежи за подкрепа на пострадалите, които според мен вършат добра работа. Аз от своя страна се опитвам е, е, категорично да, да запазим вниманието, което отдаваме е, в цялата си дейност на този аспект. Но нещо бих искал да, да повхвана тук, което според мен е сериозен, труден проблем. А именно взаимодействието с пострадалите лица, за да ги привлечем в разработването на насрещни послания, е, ефикасни особено за предотвратяване на радикализацията. Според мен, едно от най-мощните свидетелства, най-мощните послания срещу радикализацията можем да извлечем от самите пострадали лица. Е, взето най-широко, е, майки, например, чието деца са били радикализирани, някои от които са пътували до Ирак и Сирия. Но единственият начин да мобилизираме този потенциал е, е да направим така, че засегнатото лице да е в състояние да участва. И, и значи, трябва да, да създадем някакъв такъв съпътстващ механизъм на, на, на съпровождане на пострадалото лице до момента, в който то е готово да, да се включи в такава обществена дейност. И това, това, това е много, много е, особен, важен момент в е, е, борбата ни с радикализацията. Въпрос засегнат от мнозина от вас. Искате малко повече данни, подробности за работата на РАН, на този център за борба с радикализацията и по отношение на, да кажем, туризма, спорта. Много, много важни неща могат да се направят около жените и децата. Е, напредъка в борбата с Даеш се свързва не само с връщащите се чуждестранни бойци, а и с грижата за техните семейства. Е, широк е диапазонът е, от, от дейности, с които можем да се заемем. Отговорите все пък не са, не са лесни, е, е, особено що се отнася до лицата лишени от свобода. В някои държави членки онези, които са радикализирани, се групират е, на, на, на едно място, в други случаи се разпръсват в контингента на лицата лишени от свобода. Трябва да, да проведем разговор с държавите членки по тези въпроси. После не сме направили достатъчно, е, трябва да призная, е, за да се възползваме от спорта, спортните дейности в борбата с радикализацията. Е, когато разговаряме с хора по места, местните общности, те са тъкмо на вашето мнение. казват, че спортът е един от, от начините да, да подадем ръка на младежите. Аз се надявам, че е, е, е, като започне работа тази нова платформа на Центъра за борба с радикализацията за младежите, с тяхното участие, ще можем да подходим творчески и към тази идея за спорта и за, и за другите социални дейности, които обединяват вместо да разделят. Сериозни въпроси бяха зададени за обмена на информация и за това как ще се възползваме от е, експертна група на високо равнище в това отношение и как ще гарантираме последващи действия. Първото, което мога да кажа е, че ще ускорим дейността на тази експертна група. Вместо да изчакаме до следващото лято, до нейния доклад, ще получим първия доклад още през месец декември. Аз ще го обсъдя с вас и ако има някои практически моменти, които бихме могли да реализираме веднага, ще го направим. Аз вече казах, няма да чакаме до следващото лято. Е, ще е, е, предвижим работата съвместно с вас, възоснова на този първи доклад. Имаше въпроси за радикализацията в интернет. Бих искал само да подчертая, че предизвикателството е важно, значимо и работата, която вършим с държавите членки и с доставчиците на интернет в контекста на Европейския интернетски форум, за да засилим борбата си с радикализацията в интернет. Е, тази работа е важна. Според нас е, форумът ще заседава през месец декември. Приканвам ви да вземете участие, ако проявявате интерес. Отделно вашият председател – да се заеме с тази работа, а и с дейността на групата на високо равнище. Напредъкът, е, който сме постигнали е, по идентифицирането и свалянето на съдържание от е, интернет е, е добър. Знаете, от около 50 хиляди установени от звеното на Европол, някои са с престъпно съдържание и могат да бъдат свалени веднага, по други ще трябва да се преговаря с доставчиците на съдържанието но над 90% от материалите, от съдържанието, което се идентифицира от това звено, се сваля. Тези 50 хиляди обаче са капка в морето, е, трябва да призная. Предвид огромното съдържание, което е, се разпространява в интернет, Надявам се този интернетски форум, между другото, да послужи и за повеждането на широк диалог с доставчиците на интернет, именно за обема, особено на, в това число на материали с източник извън Европейския съюз. Имаше такива е, ваши въпроси за отношенията ни с трети страни важна работа, е, смятам, ни предстои в това отношение. Да засилим е, диалога с трети страни, е, посветен на борбата с тероризма, в това число за противодействието на радикализацията и пропагандата в интернет. В това отношение разговарям с комисар Маунстрём и с външната служба на Европейския съюз, които се занимават с отношенията ни с трети страни. Финансирането на тероризма. По-нататък. Е, е, надявам се да, да, по този начин да отговоря на всички зададени въпроси. Е, имаме сериозни предизвикателства за проследяване финансирането на тероризма. Дори сумите, за които става дума, да, да, да са съмнително малки, и трудно проследими, е, има сериозна полза е, в проследяването им. И тук, разбира се, Европол е, и, и други. С тях трябва да се разговаря. Оперативната работа на службите поражда редица направления, е, улики, е, по които може да се действа. Е, за мен проследяването на финансирането е, е толкова значимо дело, че аз съм, аз съм готов да, да разговарям отново. Имам намерение да, да, да разговарям отново с вас за евентуална инициатива. Що се отнася до предизвикателния въпрос, който ми бе зададен тук, за препятствията, на които ще се натъкнем те първа, знаете, че, че препятствия, спънки има, вие самите ги формулирахте неведнъж. Главното препятствие тук е за създаването на климат на доверие. За преодоляване на неохотата, на, на, която се изпитва у някои, когато стане дума за, за обмен, за съвместна дейност, за изграждането на една система на ефикасно сътрудничество, било то за пасажерските данни е, или в, в друго отношение. Аз много внимателно си записах какво казахте вие. Е, е, господин Дюпрес тук ми зададе въпроси, например, на които сега не мога да отговоря. Ще, ще се постарая да отговаря в последствие обаче. Ето, това са предизвикателствата, вие добре ги знаете, те не са се променили. Е, просто аз е, имам сериозното намерение съвместно с вас да положа ефикасни усилия за преодоляването. Е, благодаря, господин комисар. За съжаление, времето е наш враг и не ни достигна. И е, аз да кажа няколко думи. Един колега спомена структурирания диалог за сигурността, въпрос, който бих искал да обсъдя с нашите координатори. Колегите тук повдигнаха въпроси за практическото изпълнение на взетите решения, е, които намериха своя отговор в думите на комисаря, в това число за пасажирските данни. Е, въпроси за, за защитата на данните – е, такъв един формат е, като днешния не, не позволява такъв именно структуриран диалог и аз смятам сериозно да помислим за създаването на такъв структуриран, структуриран диалог. Е, ще го обсъдя с координаторите. Първият опит бе, бе удовлетворяваш, мисля. Благодаря на колегите за отличните зададени въпроси. Извинявам се на колегите, които не получиха възможността да зададат своите. Благодаря ви, господин комисар. Колеги, е, извинявайте, че се наложи да изчакате онези от вас, които са дошли специално за вота. Ако сте готови, можем да пристъпим веднага. Моля, проверете е, да, да, да, дали разполагате с електронните си карти за гласуване. Нали? Всички имате. Осма точка на електронно гласуване. Договори за доставка на цифрово съдържание. Докладчик е Мария Ворстен. Желаете ли, господин докладчик, так, е, госпожо Госпожо докладчик, извинете. Е, само да ви напомня, че това е първата ни възможност да участваме в прилагането на принципа на доброто или подобреното нормотворчество. В известен смисъл ние ще зададем тона. Е, и е, ние трябва да направим така, че е, регламента за защита на личните данни да бъде изпълнен в своята цялост, не само като добро пожелание, Е, да, да защитим е, е, личните данни във всички аспекти, от обема на музикално съдържание до софтуер и така нататък. Сърдечно благодаря на всички докладчици в сянка, на целия ни екип, който работи в един много позитивен дух, в дух на отговорност. Е, материята е сложна, нова, но се надявам е, резултата да е добър. Благодаря ви. Е, гласуваме. 88 извинение, Моля да гласуваме. The vote isn't open. The vote is open now, which is just enough time for Anna Gomez to... Ана Гомеш так му с коласа да гласува мисля, че с нея вече всички гласуваха. Прекратете гласуването. Отхвърля се девето. Изменение, моля да гласувате. Прекратете гласуването. Приема се десето изменение гласуване. Прекратете гласуването. Приема се 89-то изменение. Започнете гласуването. 90-то. <coughs> Е, Започнете гласуването. 89-то пада. 90-то. Гласуваме 90-то изменение. Моля да гласувате. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 91. во Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение първо. Моля да гласувате. Прекратете гласуването. Приема се. 93-то изменение. Моля да гласувате. Прекратете гласуването. Отхвърля се. И някакви осложнения очевидно възникват. Имате ли? А, наясно сте. Добре. Компромисно второ. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. усмихвам се, питам се дали всички в НП са съгласни, така приемат спокойно, че господин Коелю не гласува. Аз нямам някакви възражения. Компромисно 11-то. Прекратете гласуването. 11-то се приема. 106-то изменение. Започнете гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. Трето компромисно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 112 изменение. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 113 започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 115 то Прекратете гласуването. Приема се 116. то Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 117 започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромисно четвърто. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 122. Започнете гласуването. Е, извинявайте, момент, момент. 121 и 22 са тъждествени, може да гласувате едновременно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. По същия начин 124 и 23 започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно пето. Прекратете гласуването. Приема се компромисно 6. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се 15. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се 128. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 131. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 132. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 134-то. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се. 135-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 136-то. Амблок 136 е, 137 Амблок. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 139-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 140-то започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 141 во започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 142 започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромисно седмо започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно 8. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 151 започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 152 започнете. Прекратете. Отхвърля се. 17 започнете. Прекратете. Отхвърля се. 153-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 154-то, 155-то тъждествени. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 156. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се. 157. Започнете гласуването. Прекратете. Отхвърля се. 158. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 159. то Прекратете гласуването. Приема се. 160-161 тъждествени. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се. 162. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно 9. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно 10. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се. 19. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 182. Започнете. Прекратете. Приема се. 183. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се. Сто седемдесет и четвърто, започнете. Прекратете. Отхвърля се. 175-то започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 176 разделно първа част започнете. Прекратете. Приема се. Втора част от 176-то. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Преамбил. За съжаление не можем да ги вземем блок. 21. Започнете. Прекратете. Отхвърли се. 22. Отхвърли се също. 23-то започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 24-то започнете. Прекратете. Приема се. 25-то. За... 25-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 26-то. Започнете. Прекратете. Отхвърля се. 27 започнете. Прекратете. Отхвърля се. 28. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 29-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 30-то. Започнете. Прекратете. Отхвърля се. 32-ро. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 32. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Първо и 33-то тъждествени. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 34. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 35. Започнете. Прекратете. Отхвърля се. 36. Започнете. Прекратете. Отхвърля се. 37. Започнете. Прекратете. Отхвърля се. 8. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 39. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 40. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 41 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Съображение 15. Изменение 47. Начало на гласуването. гласуването. Хвърля се. 17. Изменения 40 и 50, които са идентични. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Съображение 18, изменение 51, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Съображение 21, изменение 52, начало на гласуването, край на гласуването, отхвърля се. Изменение 4. Край на гласуването. Приема се. Изменение 55. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 27. Изменение 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 61, 63 и 64 заедно. Гласуваме. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 66 начало на гласуването. Край. Отхвърля се. Изменение 67 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 68 начало. Край. Отхвърля се. Изменение 69. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. Начало на гласуването. Close. Край. Отхвърля се. Изменение 70. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 71. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 74. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 75. Начало. Край. Приема се 76. Начало. Край. Отхвърля се. 77. Начало на гласуването. Край. Приема се. 78 начало. Край. Отхвърля се. 79 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се 80 начало. Край. Отхвърля се. осмо изменение. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Осемдесет и две, осемдесет и три, осемдесет и четири, осемдесет и пет и осемдесет и шест в блок. Начало на гласуването. Не. От осемдесет и две отново започваме, колеги. 82 до 84 заедно гласуваме в блок. Начало. Край на гласуването. Отхвърлят се. 85. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се 86. Начало. Край. Отхвърля се. 87 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И така, гласуваме по текста, така както го изменихме. Начало на гласуването. Край на гласуването. 41 за, 4 против, 2 въздържали се. Поздравления за госпожа Лауристин. И така, преминаваме към следващите гласувания, колеги. Следва ones. I think they're all Pacific. Are they? Mrs. the old Pacific Islands. They're not all... Чудесни гласувания. Всички ли са а, острови в Тихия океан, госпожо Габриел? Не са. Само си мечтая. И така, а, девета точка споразумение между Европейския съюз и Република Кирибати за премахване на визите за краткосрочно пребиваване. Приемат приемане на проекто препоръка, споразумение между Европейския съюз и след това Федеративните щати Микронезия, Товало за премахване на а, визите и а, Маршалови острови. А, госпожо Габриела, искате ли да вземете е, да вземете по отношение? Виждам, че всички се усмихват, но все пак тези малки а, острови са част от нашето споразумение с Котону, така че а, положително послание искаме да а, отправим не само по отношение на визите. Да, разбира се, и нашите институционални структури, визови. А, процеси също са свързани с това, казва председателят. И така преминаваме към гласуване. Не можем да гласуваме в блок. Много а, би било проява на никакво уважение към а, колегите от а, към Република Кирибати, Федеративните щати, Микронезия и така нататък. Затова нека бързо да действаме едно по едно. Първо, Кирибати. Начало. Всички знаят ли къде се намира Кирибати? Е, разбира се, че вие знаете, казва председателят на няколко в залата. Край на гласуването. Приема се поздравление с докладчика. Следва сключено споразумение между Европейския съюз и Микронезия. Начало на гласуването, колеги. Край на гласуването. Приема се. Следва отново премахване на визите за краткосрочно пребиваване в повало. Начално гласуването. Край на гласуването. Приема се с 43 за 4 4 против и накрая Соломоновите острови. Всъщност, извинете, още едно а, споразумение има. Начало на гласуването, край на гласуването за споразумението между Европейския съюз и самоните острови. 44 има за, 4 има против. И накрая а, с Маршалови острови. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се 43 на 4 има. Поздравление с докладчика. И това е краят на гласуването за днес, колеги. Благодаря ви за търпението. Това е края на сутрешното ни заседание. Благодаря ви, колеги. Ще се видим след обед. В 3 часа.